Мишер колег, бонжур! Уважаеми колеги, добър ден! На всички ви желая много успешна работа през новия сезон с сериозно, с отговорност. Разбира се, знаете, че вече няма да имаме пластмасови бутилки – за членовете на нашата комисия. Вижте, господин Рике, аз ви давам пример с тази чаша. Благодаря на преводачите, че са с нас. Надявам се всички да са имали много хубава почивка, да са се върнали във форма. Защото имайте предвид, че тази година ще бъде трудна. Нашите ангажименти са много амбициозни, но също така следваме и логиката да постигаме конкретни резултати. Това очакват от нас гражданите. Важно е не да трябва да се търпи това, което е постигнато в транспорта, всичко да върви гладко. И тъй, нека първо да приемем дневния ред, ако няма възражения, се одобрява. Съобщения на председателя. Днес имате късмет. Председателя няма съобщения. Протоколите. Ако няма възражение, протоколите от 10 юли и 24 юли могат да бъдат прияти. Няма възражение. Сега преминаваме към четвърта точка общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2020. Всички раздели. Уважаеми колеги, ние вече сме говорили по тази тема преди лятната пауза. Обсъдихме бюджета 2020 година. Днес ще говорим за проектостановището на нашата комисия, което ще бъде обсъдено в комисията по бюджети. Сега ще дам думата на нашия докладчик, след което ще чуем докладчиците в сянка, както и гледната точка на комисията. Нека ви напомня, че ние ще гласуваме по-нататък измененията. Знаете, че имахме срок, който беше определен за 9 септември 15.00 часа. Да, няма време за представяне на тези изменения, но, както казах, ние трябва да подходим амбициозно. Господин Даниел Фройнд, като докладчик, добър ден, давам ви думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, колеги, за всички изменения, които съм получил. Много от тях могат да бъдат подкрепени от мен – Днес ще обменим мнения по становището. Отново искам да използвам възможността да подчертая, че става дума за корена промяна в финансирането на европейския транспорт. Предизвикателството пред нас, особено що се отнася до климата и собствените ни задължения по споразуменията за климата – е огромно. Не мисля, че проекто бюджетът, който ни се предлага, обаче се съобразява с тези предизвикателства. Бюджетът за 2020 година за транспорта може да бъде първата стъпка в правилната посока, но не и така, както е съставен от комисията и съвета. Има доста недостатъци. Съветът предлага безразборни урязвания, по редовете за транспорт, включително за железопътния транспорт, който е най-устойчивата форма на транспорт. Също така това ще засегне тесните места, оперативната съвместимост. Аз предлагам тези урязвания на бюджета да отпаднат и в някои редове да има увеличение, включително и за потребителите, както и липсващите електрически връзки. Освен конкретните бюджетни редове, ние трябва да имаме и насоки за бюджетите в Европейския съюз в Инвест EU или инвестирай европейски, в Европейския съюз, трябва да залегнат климатичните цели. В противен случай проектите не трябва да бъдат допустими. Следователно трябва да се прави предварителна екологична проверка за всички от тях. Има и други разпоредби е, за Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие, но те нямаше как да се включат в проекта становището. Благодаря на всички и очаквам измененията в срок. Благодаря, господин Фройнд. Господин Маринеско, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за проектостановището. Искам да помоля комисията този бюджет да стъпи върху оценката на механизма за свързване на Европа и възможностите за разходи по всички бюджетни редове, особено при финансовите инструменти. Искам да знам как комисията предлага да се оползотворят средствата. Това е най-важното. А не само накрая да отчитаме, че някои държави членки не са разходвали средствата, защото не са били толкова привлекателни за тях. Бих искала в окончателното предложение да има оценка на всеки бюджетен ред за това каква е възможността да бъде 100% оползотворен. Благодаря, господин Баринеско. Имате право, наистина трябва да има такава оценка. Господин Диаз от името на социалистите. Аз замествам колегата Грапини. Ще прочета на румънски това, което ми е дала. Уважаеми колеги, на първо място искам да се извиня за това, че няма как да присъствам в обсъждането на общия бюджет на Европейския съюз за 2020 година – като проект. Аз съм докладчик в сянка от името на социалистите и демократите, защото съм член и на делегацията за Молдова. Поех това предложение от колега, която вече не е член на парламента, но беше в предходния мандат. Благодаря за доверието в мен. Надявам се да мога да допринеса, за да има добри резултати за този бюджет през 2020 година. Транспортът е много важен. Важен е следователно и неговия дял в този общ бюджет. Транспортът определя ефективността на вътрешния пазар и движението на европейските граждани – Добре е, че за 2020 година бюджетът е по-голям, отколкото за 2019 година, но съветът е намалил сумите в някои раздели за транспорта. Мисля, че трябва да има по-добро финансиране при транспорта. Така че до 2050 година ние да стигнем до нулеви емисии в транспортния отрасъл. Така ще изпълним нашите ангажименти по Парижкото споразумение за климата. Проектостановището разглежда качеството на проектите, не само тяхното количество. Спира се на изискванията, свързани с климата. По МСЕ мисля, че трябва да имаме по-добро финансиране за транспорта с нулеви емисии – както и по-добро финансиране на проектите за междурегионални влакови връзки. Така ще имаме по-добра свързаност в цяла Европа. Трябва да обръщаме по-голямо внимание и на повишаването на безопасността на пътниците, както и помощта за уязвимите клиенти както и пешеходците, велосипедистите като участници в транспорта. Би трябвало да се мисли и за обществените поръчки при проектите, финансирани от Европейския съюз. Тук съответно договарящите страни трябва да се ангажират с качество и прозрачност. Предложил съм няколко изменения заедно с колегите и се надявам да успеем най-малкото да се върнем на първоначалните предложения на Европейската комисия за транспортната част. До крайния срок, 9 септември, аз също ще представя още изменения и ви насърчавам и вие да го направите. Благодаря. Нека ви напомня нещо. За сега бюджетът за транспорт се запазва, за разлика от много други раздели, като ОСП. Докато транспортният бюджет е запазен, но реалният въпрос е какво ще се случи с оглед на Брекзит. И ние ще чуем и от комисията и господин Рике ще ни каже какво се случва с преговорите. Но трябва да е ясно, че бюджетът за транспорт не бива да се разглежда като разходи, а като инвестиция, защото всички печелят и ползващите транспорта, и климата. Затова трябва да се борим да запазваме този бюджет и както и вие казахте, има една ключова дума – качество. Не може да има минус 10% при проектите за устойчива мобилност. Така че за сега нашата битка си остава същата да поддържаме този бюджет, но с много по-ясна ориентация. Господин Жозе Размон Балза Диас, как сте? Много добре, благодаря, госпожо председател. Първото, което бих искал да направя да подчертая, че бюджета за 2020 година за транспорт трябва да бъде амбициозен, защото от него зависи и свободното движение и на хора, и на стоки. Разбира се, трябва да се имат предвид и политическите обстоятелства – от наша гледна точка тук трябва да се отбележат три неща. Първо да се насърчава заетостта, да има по-голяма конкурентоспособност. На второ място по-добри и повече инвестиции. И на трето място да се работи за развитието и социалното сближаване на всички граждани в Европа. Освен това, европейското финансиране в областта транспорт трябва да се придържа към ефективността и климатичните предизвикателства и това, което следва от тях. Следователно, е много важно да се ориентираме към резултатите и да има достатъчно постигнато с оглед на финансирането от всички европейски граждани. През месец юли, по време на дебата, аз говорих също така и за необходимостта от специфично финансиране за туризма. Тук трябва да има отделен бюджетен ред защото това е индустрия с огромно економическо значение. Има най-различни проекти, много работни места, това е свързано и с развитието, но виждаме, че в някои държави има криза. времено трябва да се е, спомене изрично и механизма за свързване на Европа. Това е, е важен финансов инструмент за транспорта и конкретно финансирането на коридорите като Атлантически, Средиземноморски и други. Би трябвало е, да се осигури на всички свобода и економическо развитие. И накрая намаляването на въглеродните емисии, както и дигитализацията. Това също са огромни предизвикателства в световен мащаб. Следователно трябва да мислим за финансирането на съответните проекти и програми. Това накратко беше от моя страна като политически забележки. Много благодаря, господин депутат. Наистина туризмът би трябвало да се разглежда като ключов елемент. Господин Роберт Зиле, как сте? Благодаря. Радвам се да се видим отново. Аз ще говоря е, за проектостановището. Първо, би трябвало подходът да се ръководи от инвестициите, от европейските ценности, както и очакванията на гражданите, що се отнася до разкриване на работни места. Бихме искали в целия Европейски съюз да има по-голям акцент върху транспорта, конкурентоспособността, инфраструктурата. Тук е гръбнака, разбира се. Финансирането на проекти по програмите на МСЕ също трябва да се разглежда заедно с аспекта подобряване на климата. Това е много важно. Необходимо е да има стабилен бюджет, който да гарантира доверието във всички проекти и осигуряването на инвестиции – както и максимална европейска добавена стойност. ТКР е, е, има своите изменения за по-добър баланс между екологичната устойчивост и економическите политики. Бихме искали този баланс да е по-видим. Благодаря. Благодаря ви, Роберт. и госпожа Котура от името на ГОЕ. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на нашия докладчик, колегата Фройнд. Той посочва много важните отрицателни последици, ако транспортът не се финансира както трябва. Би трябвало да изпълним и нашите задължения по Парижкото споразумение за климата. Би трябвало следователно да бъдем особено бдителни. Не трябва да се стига до нежелателни последици. Не бива да забравяме и закрилата на уязвимите социални групи. Те би трябвало да имат достъп до транспорта. Ние трябва да сме сигурни, разбира се, че ще постигнем целите си, но ще се разгледа и баланса в разходната част. Необходимо е наистина да се борим и с измененията на климата и да мислим не само за уязвимите социални групи, но и уязвимите региони. Тук бюджета трябва да се увеличи в транспортната част. На второ място туризмът. Туризмът, разбира се, не е отделен елемент в европейския бюджет, но нашето становище би трябвало да му обърне внимание – защото туризмът е важен и за транспорта, и за социалното сближаване, както и за растежа и економическия напредък. По време на гръцката криза туризмът беше отрасъла, който позволи на Гърция да продължи да функционира и да отбележи растеж. Благодарение на туризма местните общности успяха на някои места да процъфтят и да създадат един добър имидж на страната. Затова туризмът наистина трябва да бъде включен в европейския бюджет. Би трябвало да имаме и обща политика за неговото активизиране в Европа. Благодаря. Сега давам веднага думата на Европейската комисия, ако няма, разбира се, други въпроси от колегите. Няма. Давам думата на госпожа Монтаньо, която да отговори конкретно на въпросите на колегите и най-вече на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата. На първо място комисията много държи на приятия бюджет за транспорта, одобрен мината година. Знаете, че в рамките на МФР имахме тъй наречения беклоудинг на кредитите за транспорт, тъй като проектите се изпълняват продължително време. И за проекто бюджета, представен от комисията, би трябвало да е достатъчен. Но също така ще кажа, че той е изключително необходим в този си вид. Затова комисията би искала да възстанови първоначално заложените стойности, променени в последствие от съвета. Става дума за тези 80 милиарда. Също така трябва да добавя нещо за пилотните проекти и подготвителните дейности. Има предложени изменения, свързани именно с тях. Трябва да отбележа, че вторият кръг от изменения все още не е приключил. Сигурно ще има и още. Ние ще ги проучим, разбира се, след като всичко е изяснено. Сега по-конкретно на казаното най-вече от господин Маринеско. Всички наши покани по механизма за свързване на Европа водят до проекти, които са добри, които са в развитие – ако се потвърдят увеличенията за механизма, се надявам, че това ще продължи. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Монтаньо. Нека да напомня нещо, което трябва да имаме предвид. Комисията предлага, но ние разполагаме. И когато става дума за конкретни бюджетни редове, аз съм малко притеснена. Може би вие не сте обърнали голямо внимание какво стана това лято с много високите температури, с страданията на някои видове. Би трябвало и при транспорта да се мисли за по-голяма амбициозност, да има обвързване с целите на КОП-21. Тези 9% изобщо не са достатъчни. Но Европейският парламент няма да се откаже – сега Европейската комисия и новата председателка потвърдиха, че намаляването на въглеродните емисии при транспорта ще бъде приоритетно. Така че ние ще трябва да работим по-интензивно. Но разбира се, това ще бъде предмет и на бъдещия триалог. И сега давам думата на край на нашия докладчик, разбира се, господин Даниел Фройнт, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, колеги. Очаквам да продължим обсъждането на измененията и нататък. Благодаря. Нека ви напомня. Утре трябва да дойдете с картите за гласуване, защото ние ще гласуваме именно измененията по бюджета. след което ще се внесат и измененията по становището в бюджетната комисия. И сега нека да продължим нататък. Много благодаря, господин докладчик. Утре ще гласуваме вашите изменения. Пета точка – размяна на мнения с Комисията и европейските координатори на трансевропейската транспортна мрежа ТНТ. Тук ли са всички координатори? Да. Добре, заповядайте. Седнете до мен. Карл Сеши. координатор на Атлантическия коридор, господин Матю Грош. Изток и източно Средиземноморие, господин Петър Балаш, Северно море и Средиземноморието. И разбира се, господин Ройтерс, който е директор на GD Move –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 Allez, nous allons commencer ces auditions et ces échanges, s'il vous plaît, messieurs. И тъй, нека да преминем към размяната на мнение и слушването. Продължаваме нататък. Ясно е, че основното тук е ТНТ в началото на новия законодателен мандат става дума за определене на политиките за мобилност и бюджета след 2020 година. Следователно е много важно ние заедно внимателно да направим преглед на коридорите, които са ключови стълбове на ТНТ. Трябва да изслушаме и съответните европейски координатори – Нека ви уведомя, че има 9 коридора. А що се отнася до хоризонталните приоритети, които са сърцевината от политическа гледна точка на ТНТ, те бяха прияти 2013 година и сега се изпълняват. Преди да преминем към темата и съответните коридори, бих искала комисията да представи своята гледна точка за напредъка по ТНТ и да очертае бъдещите тенденции. Така че първо ще дам думата на господин Хералд Ройтерс, който е директор на ГД Move. 12 минути, нито минута повече. Моля ви да ни кажете как вие виждате нещата, какви са ограниченията. Бъдете откровена. Знам, че понякога има трудности, дори от дипломатическа гледна точка не винаги е лесно да се каже от какво точно имаме нужда, но ние трябва да се борим, да напредваме. Господин Ройтер, заповядайте 12 минути и засичам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, почитаеми членове на парламента, за възможността да говоря пред вас в началото на новия мандат. Ние, разбираш, се ще работим по тази политика, която е политика на инфраструктурата, но е свързана и с общия транспорт. Разбира се, и при МСЕ продължават преговорите и това ще е важно и за вашата комисия в периода 21 до 3 година. Моето представене е на английски язик, за което се извинявам пред вас, госпожо председател, но беше подготвена на английски. На първия екран, госпожи и господа, виждате трансевропейската транспортна мрежа, виждате червени, зелени, сини линии, които представляват шосета, железопътни линии, терминали, пристанища, летища, всички те съставят трансевропейската транспортна мрежа, позната като ТНТ. Тук се включват страшно много пътища, железни пътища, точки, които свързват различни райони в Европа. Знаем, че сърцевината на мрежата трябва да се изгради до 2030 година, а пък цялостната мрежа до 2050 година. Прогнозите показват, че благодарение на тази мрежа ще се създадат 7 милиона и половина работни места повече, а ръста на БВП ще е 1,6% до 2030 година. Съответно, по-настоящем работим по няколко стотин проекта, някои от тях дават работа на няколко хиляди души. Очакваме след като се изпълнят проектите, да се създадат работни места, които ще бъдат на практика вечни. Какви са основните предизвикателства, трансграничните аспекти? В процеса на оценка открихме, че има 27 различни транспортни мрежи, които не са свързани по никакъв начин и най-вече, що се отнася до трансграничната свързаност. граничният аспект е много тясно свързан с транспорта, защото идеята е не само да има свързване през граница, мрежите трябва да са оперативно съвместими в рамките на отделните типове транспорт и между отделните типове транспорт. Затова е много важно да се внедрят и съответните много важни стандарти. Какво искаме да направим като цяло? Говорим за трансевропейска мрежа. Съответно, трябва да гарантираме достъпност във всички региони. Съответно, искаме тази мрежа да е наистина мащабна и да стига до всяко едно кътче на Европа. Освен това, тук не става дума само за инфраструктурни проекти, става дума за хармонизирани стандарти, за да може да има наистина свободно предвижване, лишено от всякакви пречки. Една съвършена свързаност. Знаете, че по-настоящем имаме 27 системи, които не си съответстват. Ето, знаете, въведохме ERTMS, чиято цел е да гарантира хармонизирани стандарти в областта на железопътния транспорт. Искаме да има една нова интелигентна инфраструктура, която да се ослания е, на нови политики, например по отношение на цифровизацията, на ИТС. Вие казахте, госпожо председател, че има известна промяна от традиционното към новото. Ще кажа няколко думи по този въпрос малко по-късно. Ние искаме да засилим процеса. Още две неща, на които искам да се спра. Различните транспортни възли, връзката, които която се осъществява между различните типове транспорт в рамките на пристанища, различни терминали и така нататък, както и така наречените градски възли, които изпълняват същата роля, а именно за свързване на различните типове транспорт. Това са целите. Какви са предизвикателствата? Първо, що се отнася до целта до 2030 година. Може ли ядрото на мрежата да бъде изградено до тогава? За да стане това, първо трябва да има достатъчно средства. Вие обсъдихте бюджета току-що. Ние много добре знаем какви са нуждите. Оценка за тях е правена много пъти. Виждате, тук пише между 550 и 600 милиарда евро до 2030 година. Бюджета за 2020 година сам по себе си също ще е важен, за да се даде тласък на всички тези приоритети. Затова на второ място тук виждате нещо много важно – в рамките на следващия преглед по ТНТ, държавите членки би трябвало да отдадат приоритет на инвестициите по ТНТ. Във вашата страна, например, госпожо председател, в момента се говори точно по този въпрос. Естествено, е необходимо и да продължим да прилагаме целта за разгръщане на мрежата в нейната цялост. Не можем да стоим на едно място и да не търсим последователност. Традиционните проекти, такива каквито ние ги определяме, са важни. Те са били много важни в миналото, но сега трябва да преминем към и ня... към някои по-нови проекти, като такива свързани с безопасността, альтернативните горива, качеството на услугите. Е, и накрая е много е важно да се финансират проектите от държавите членки, но и от е, други частни и обществени източници. Има три предизвикателства, свързани с коридорите. Европейските координатори ще ни кажат по-късно за какво точно става дума координаторите могат наистина да ни помогнат значително, тъй като те работят там, където ние не можем да достигнем. Те ще се погрижат за това проектите наистина да са логични там, където те се разгръщат. Освен това ще се погрижат и за своевременното им разгръщане. Виждате на тази картина не безизвестните 9 коридора, които се простират в цяла Европа. РТМС се свързва с тези 9 коридора в рамките на механизма за свързване на Европа. Що се отнася до прегледа на регламента по ТНТ, надяваме се, че това ще се случи в рамките на този мандат. Нещо подобно е много важно, защото по време на предишния преглед много внимание беше отделено. Страшно много сега ще се говори за новите аспекти, за альтернативните горива и така нататък. Вашата комисия ще окаже голямо значение върху това, което ще случи в бъдеще. Искам да кажа, че прегледа ще се основава на едно проучване, оценъчно по своя характер, което трябва да приключи през пролета на 2020 година. Ще има обществена консултация, която ще приключи през юли 2019 година и ще има целенасочени консултации от септември тази година до май до година. Резултатите ще бъдат представени е, в рамките на дните посветени на мрежата през май 2020 година и те могат да доведат до едно предложение или проект за промяна то евентуално ще се появи през първия семестър на 2021 година. Какви са основните аспекти, които трябва да се разгледат в рамките на прегледа? Планирането на мрежата, включването на градските възли, връзките с трети страни, чертите на системата, стандартите, оперативната съвместимост, понятията, свързани с така наречената нова мобилност, концепциите, така наречената военна мобилност, използването на мрежата, развитието на инфраструктурата и накрая използването и разгръщането на мрежата. Господин Маринеско говори по този въпрос, той сега отсъства. За какво става дума? ще трябва да представим докъде сме стигнали с работата по коридорите, дали изпълняваме целта за разгръщане на ядрото на мрежите до 2030 година и така нататък. В този процес ще разчитаме на много заинтересовани страни, включително и на вас. Още две неща искам да кажа. Механизма за свързване на Европа беше споменат и по време на предишната точка, която обсъдихте. Механизмът е много важен, за да се разгърне добре системата ТНТ. За да се случи това, освен това, трябва да имаме и достатъчно средства. Механизма за свързване на Европа и ТНТ, знаете, бяха създадени по едно и също време. По време на предишния мандат водихме преговори за наследника на СЕФ, а именно СЕФ 2 Водихме преговори, господин Маринеско беше един от докладчиците. Спомням си, че и вие бяхте там, госпожо председател. Говорихме до 4 часа през нощта за това какъв да бъде бюджета на механизма за свързане на Европа номер 2 говорихме за това, че трябва да се използват повече средства не толкова за инфраструктурата, колкото за така наречената мека инфраструктура, ITS, альтернативни горива, безопасност и така нататък. По-настоящем 85% от средствата отиват за тези цели. В рамките на новата мрежа ще имаме 60 за общия пакет и 40% за новите елементи. Ще има модернизиране на съществуващата инфраструктура, ще има отрояване на бюджета. Естествено ще разгърнем и така наречената транспортна инфраструктура с двойна употреба, гражданска и военна. Това в съответствие с плана за действие относно военната мобилност, в съответствие с дългосрочните цели за декарбонизация, 60% от е, средствата по ОЦЕВ би трябвало да допринасят за осъществяването на цели свързани с климата. Освен това, ще работим и за улесняване на е, синергията между трите основни сектора в СЕВ транспорт, енергетика и цифровизация. По този начин също ще подкрепим а, самата декарбонизация. Това са цели, които според мен са много добри и би трябвало заедно да работим за тях. И накрая, последния диапозитив, с който разполагам, тук говоря за оптимизацията на ТНТ. Знаете, че имаме крайна цел за 2030 година. Можем да се запитаме, можем ли да внедрим всички тези сложни проблеми екти достатъчно бързо. Дали гражданите ни разбират, дали има достатъчно осведоменост. Ако погледнем какви са сложните процедури, които водят в крайна сметка до осъществяването на един проект, ще видим, че нещата не са прости. Имаме докладчици и от парламента по всички тези проекти. Благодаря ви за вниманието и съм готов да дам допълнителна информация. Благодаря. Добре е да има наистина цели, но още по-важно е те да бъдат постигнати. Разбира се, трябва да се напомни за какво говорим при ТНТ, тъй като сега имаме доста нови членове – Понякога хората си мислят, че става дума само за пътници, но не бива да се забравя, че често се води дебати за стоките. А като чили това остава понякога на заден план. Има ги не само пътниците, но също така и въпроса за стоките. И още нещо, което е важно има промяна в поведението. Например, при железниците. Има нужда от съвсем нов подход. Например, влаковете, които вървят през нощта – би трябвало гражданите, които искат да пътуват от една столица до друга през нощта, да могат да го направят. Така че вие като координатори трябва да си зададете въпроса как ще свържете всички тези столици, как да се направи така, че това да е възможно, как да може хората да откриват Европа чрез влак. Това е свързано, разбира се, и с туризма. Всички тези въпроси са взаимосвързани. Сега ще ви дам точно 6 минути. 6 минути не са много, разбира се, затова мога да ви дам до 10. Започваме с вас, господин Балаш. Благодаря ви, госпожо председател. Конгрес. Госпожи и господа, Искам да поздравя новите и старите членове на Комисията по транспорта. Вие работите по едно от основните предизвикателства на европейската интеграция. Транспорта, знаете, е кръвоносната система на нашата економика. Много важен е той. Аз съм координатора с най-дълъг мандат по настоящем работих, когато комисията предприе една изключително дръзка стъпка. Вероятно някои от вас си спомнят, че в началото имаше 30 транспортни проекта. Имахме е, един е, цял шарен килим от инициативи. През 2005 година комисията обаче реши много смело да избере 5 приоритетни проекта и поиска от 5 е, бивши комисари да станат координатори. Аз имах привилегията да съм един от тях. Работех по железопътната връзка между Братислава и Париж през Австрия и Германия. Работих заедно с много хора от Гедемов. Много хора тогава работиха за новото лице на европейската транспортна политика – Господин Ройтерс сега също говори по този въпрос. За какво става дума? Това беше един нов подход, целящ да се покрие цяла Европа, да се създаде една мрежа, девет коридора, всеки един от тях да има координатор. Най-важният нов елемент по това време беше мултимодалността. Всичко да се свърже в едно. Всички типове транспорта. В рамките на тази мащабна инициатива аз имах честа да отговарям за един голям коридор от север на юг, от Северно море към Средиземно море. Започнах от Шотландия, през Ирландия, Великобритания, Бенелюкс, Тачак до Слънчева Марсилия. Виждате какъв е маршрута. Тук се включват много различни типове шосета, вътрешни морски пътища, морски пътища и така нататък. Железопътни линии, естествено. С моите колеги в държавите членки, различните заинтересовани страни, ние разработихме работен план. Може да го погледнете, той е достъпен. В моя коридор по-настоящем се работи по повече от 350 проекта в 6 държави членки. Страшно много пари трябват за тези проекти, повече от 70 милиарда евро. По-настоящем този коридор получава 1,8 милиарда по механизма за свързване на Европа. Целта на тези средства е да се финансират около 85 проекта. Естествено, можем да говорим и за множител на увеличаване, тъй като благодарение на тези 1,8 милиарда служащи като ефект на лоста, ние мобилизирахме в крайна сметка 5,2 милиарда. Искаме да имаме една значителна промяна в начина по който се превозва отваря, именно да минем от шосета към железопътен транспорт. Тук ще спомена три основни неща. На първо място най-голямата вътрешна е, водна е, мрежа. Това е мрежата Сена Шелда. Това е най-дългия вътрешен е, воден път в Европа. Той свързва Франция, Белгия, Холандия, има връзки с Рейн, с Маас, тези големи реки. Този проект е много добър пример за добро сътрудничество между няколко държави членки. Какво липсва обаче? Липсва една брънка. 107 км в рамките на канала Сен-Нор във Франция. Ако включим тази липсваща брънка в цялостната верига, ще има много по-интензивни връзки между всички тези територии. Искам да се похваля с е, едно много важно решение. Ние приехме пътна карта, график и финансиране. На следващо място искам да говоря за железопътния трафик. Железопътния транспорт в рамките на моя коридор се сблъсква с един основен проблем. В рамките на РТМС а, има а, различни дължини, ширини по-скоро на а, линиите. За да може контейнерите с товари да минават а, по целия коридор в рамките на железопътния транспорт трябва да имаме еднаква ширина на линиите. Това е предизвикателство. И накрая аз разполагам с единствения коридор, който засяга темата Брексит. Заедно с колеги бяхме на един семинар в Дъблин. Там говорихме за проблемите с трафика, местата с недостатъчна пропускателна способност, различните мостове, които свързват Ирландия и Великобритания, различни типове връзки между двата острова и така нататък. Говорихме за последиците от евентуален твърд Брексит. Да се надяваме, че в крайна сметка ще има положително решение. По-настоящем нещата не са розови. Референдума не беше с въпрос за альтернативно членство, а беше да или не, членство или не. Това не, е най... не беше най-добрият резултат. Очаквам с нетърпение да сътруднича с стари приятели като господин Реке и други колеги. На ваше разположение съм да раз... разговаряме, ако искате, на четири очи по всички теми, които ви вълнуват. Euh, euh, Благодаря че говорихте за този проект, както и най-вече за последиците от Брекзит. Трябва да знаем какво ще правим, ако няма споразумение. Господин Сеши, давам ви думата сега. Благодаря ви, госпожо председател. Е Много се радвам, уважаеми госпожи и господа, че имаме възможност да обменим мисли във връзка с Атлантическия коридор и други въпроси, свързани с темата. Естествено, благодаря на моите колеги за доброто сътрудничество през годините. Трансграничните е, отсечки и секции на коридора е, е, са особено важни. Е, още повече, че в някои случаи имаме добре развити връзки, в други не. И е, това, е, е, да кажем, е, е води до определени затруднения. Е, трябва да се модернизират някои сечките, да кажем между Италия, Испания и Франция, е, от Италия към Ница и от Ница към Бордо. Е, в страната на баските трябва да се изградат и по добри отсечки, макар че там мрежата в общи линии е високоскоростна. скоростна. Е, съществуват е, е, затруднения, които водят до забавяния в някои случаи, но аз се надявам, че в скоро време ще преодолеем този проблем. Ние Работим с Министерство на транспорта във Франция във връзка с модернизирането на е, отсечките от Бордо до испанската граница, тъй като там е, има най-вече затруднения. Е, трансграничните връзки между Португалия и Испания са също един важен сегмент, който включва и отсечката до Мадрид. От страна на Португалия и Испания трябва да се извършат съответните ремонтни работи за модернизацията. Провеждали сме срещи с, с заинтересованите страни, за да можем е, в е, плана за, е, в периода за проектиране да е, обсъдим е, всичко свързано с модернизиране на системата. Смятам, че разполагаме с интересни правни инструменти, да кажем инициативата, за която държавите членки се споразумяха, за да можем да ускорим процеса. Е, работим естествено с е, е, испанските власти и португалските власти, за да можем да осигурим оперативна съвместимост в трансграничните участъци, най-вече по отношение на нощните влакове. Връзката между транспорта на дълги разстояния и местните потребности и регионалните потребности. Е, това е един е, много важен елемент в нашата работа. Е, имахме среща в Италия, в Португалия. Там проведохме срещата всъщност на представителите на градовете и регионите, за да чуем какви, какво е тяхното мнение за най-неотложните нужди. Естествено, Брексит е, е проблема, с който се занимаваме в момента. Опитваме се да подготвим нещата е, съобразно очакванията ни. Моят колега говори вече за това. Съществуват е, немалко възможности да се възползваме от е, Атлантическия коридор, е, за да преодолеем една голяма част от проблемите във връзка с Брексит. Е, и аз се надявам, че в рамките на едно добро сътрудничество с останалите отговорни фактори ще можем да постигнем едно задоволително решение като имате предвид, че ние все пак е, и през изминалите години имаме предвид предстоящото излизане на Великобритания и сме взели предпасни мерки в рамките на коридорите. По отношение на хоризонталните е, мерки ще посоча някои е, проблеми. Курт Ходевик се опитва в сътрудничество с всички останали координатори е, да подобри използването на наличните инструменти, така че да привлечем повече частен капитал и така да разрешим някои от проблемите по финансирането, за които говори господин Ройтерс в началото през следващите седмици ще имаме вече по-конкретни е, виждания в това отношение е, и ще се опитаме да включим е, този капитал в финансирането на нашите проекти ще бъде много интересно, естествено, да обсъдим заедно с вас и е, възможностите, които се откриват във връзка с финансирането. Благодаря, това действително е, е един амбициозен план. Вие говорите във всеки случай във връзка с отсечката до Мадрид което трябва да се завърши през 2030 година. Това е доста дълъг период. Ще трябва да се ускори процеса. Ако целта е 2030 година, т.е. през след още 10 години в изграждане и очакване, ще загубим доста време. Естествено, финансирането а, би трябвало да бъде от приоритетно значение, ако това е проблема. Гражданите искат да видят много по-бързо резултатите. Ако не можем а, да на, уредим а, връзките между столиците на държавите членки за по-кратки срокове, как ще се справим с другите си цели? в рамките на Атлантическия коридор. Естествено, че е, този коридор е много важен. Има, е, освен това, и нова мрежа, която включва и морските магистрали и връзката им с е, другите видове транспорт. Ще трябва да помислим. А сега, господин Грош. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Радвам се много да видя и колегите ми от предишни легислатурни периоди, но и новите колеги в Европейския парламент. Аз съм подготвил слайдове, които се надявам, че вече са представени. И тъй този коридор 6000 многомодален 5000 км като маршрут той е геостратегически и много добре разположен, като ни дава връзките не само между пристанищата в Германия и Гърция, но виждаме също така колко е, е стратегически важен от тук и е, важните инвестиции и големия интерес не само в Европа, но и извън. Разбира се, ние искаме да имаме общи технически критерии. Това е нашия подход. При железопътния транспорт, както и вътрешно-речния транспорт. Би трябвало да се има предвид, че ако искате да пътувате от севера до юга, трябва 6 пъти да смените локомотив – освен това, дължината на самите влакове е различна, както и скоростта от, 700, от 300 до 80 км. Така че това са големи предизвикателства. И ние, разбира се, правим проучвания на различните коридори, като имаме около 460 различни предложения и проекти. За Белгия има 94 проекта, като общия бюджет е около 2 милиарда по МСЕ. Освен това, трябва да се има предвид, че инвестициите в железопътния транспорт са приоритетни. Както виждате, има, разбира се, и трансгранични проекти, имаме и работа по тъй наречени липсващи връзки. Тук са много важни техническите проекти. Би трябвало да се използва Хоризонт 20 20, за да се приключат тези 94 започнати проекта. Много е важно да имаме приемственост при проектите. Става дума за около 4 милиарда, които трябва да влязат като инвестиции до 2023 година допълнително. Елба е много важна като вътрешно речеви транспорт, но разбира се, тук има различни предизвикателства. Работи се между Германия и Чехия, както и по техническите параметри за да може и двете държави да приемат договореностите и това да стане основа за първия напредък по Елба. Много конкретно се работи, както казахте, тук има и дипломатически модел. По отношение на трансграничния транспорт мога да ви дам примера с Дрезден Прага. Тук работи много опорито. Би трябвало този коридор да се подобри, да се премахнат тъй наречените тесни места. При Дрезден Прага има наистина задръстване и за това трябва да се подобри железопътната връзка. Не може да има 50 камиона вместо 2 или 3 влака, затова ние искаме да работим по прехода от пътния транспорт към железопътния транспорт. Аз бих могъл да обобщя кои са най-големите предизвикателства. На първо място финансирането. Според мен това ще си остане много важна тема. На второ място трябва да има координация с структурните фондове, защото в някои проекти разходите са по-големи и трябва, разбира се, да има общи цели. Но, разбира се, имаме не само финансирането като трудност, има и други теми, които понякога се подценяват, а именно отражението върху околната среда, върху растежа. За това трябва да се мисли за отражението върху CO2, върху разкриването на работни места, върху растежа и също така законодателството в съответната държава, екологичните норми както и обществените поръчки, тъй като тук понякога има големи закъснения в проектите. Някои държави членки, освен това, не разполагат с необходимия човешки ресурс, за да могат добре да управляват тези проекти. Това е проблем и при кохезията, но го виждаме и при транспорта, така че националните структури трябва също да работят повече. И накрая Понякога инвестираме 1 милиард, за да стигнем само до един добавен час по съответния коридор. Но по коридора Фред имаме 20 до 30 часа изчакване на границата. Така че трябва да се помисли за коридор 7. Същевременно министрите са заявили, че по всички коридори тези 30 часа могат да се сведат до 2. И то няма да се случи, защото тук има най-различни проблеми, свързани с оперативната съвместимост, с техническите параметри, с управлението на проектите. Както казах, понякога е необходима смяна на локомотива. Това стига до 4 часа. Полицейския контрол понякога е до 3 часа – така че ние като координатори работим и по това държавите да проявяват добра воля, за да може да има подобрение без да се правят кой знае какви разходи. Ние имаме набелязани около 240 инициативи, които постепенно да се изпълнят. Така че е важно да има инвестиции, но и сътрудничество между държавите членки. Трябва следователно да се използват възможно най-добре всички транспортни възможности. Благодаря. Благодаря ви, господин Грош. Вашият коридор не е никак лесен. Видяхме с очите си, защото мината година пътувахме до Гърция – Чухме какво казва госпожа Кондура, която е била министър на туризма. Има големи закъснения при железниците. Разбира се, не може от днес за утре да стане този преход от пътния транспорт към железопътния. Както и вие много добре казахте, всичко зависи от политическата ориентация, но и от инвестициите. Трябва да има смели инвестиции. Сега отварям дебата. Веднага преминавам към госпожа Телер. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря много на всички координатори за техните презентации. Мисля, че ние всички веднага ще се съгласим, че завършването на мрежите е е, изключително важна задача и ще е, представлява едно голямо постижение в момента, в който е, го постигнем. Аз съм от Тирол и избирателите в моя район ще приветстват усилията на комисията, ако се координират по-добре трансграничните работи. Е, така е, ще се насърчи е, трансграничното движение и отношенията. Ще бъде добре, ако можем по този начин и да ускорим реконструкцията в трансграничните участници. Така че Въпросът ми е, е как може да се координират усилията на държавите е, по определен проект, за да се избегнат е, забавенията. И на второ място ще задам въпрос във връзка с ползите и разходите. Огромна е ползата за държавите, които успяват да изпълнят добре плановете, но когато има забавяния, от едната страна съответната държава не може да се възползва от проекта. Така че как бихте е, препоръчали да се преодолеят тези проблеми в бъдеще? Благодаря. Давам думата на господин Рамон Басуе Диас. Много благодаря, госпожо председател. Преди 50 години се каза, че Европейския съюз ще осигури свободата на гражданите. Това включва личната свобода да пътуваш, да работиш където искаш в съюза, но също така и економическата свобода, за да може и гражданите и предприятията да разполагат със своята собственост, където и да е в Европейския съюз – тези права съществуват, но не са достатъчно консолидирани във всички региони и страни в Европейския съюз. Координаторите го казаха, но аз също искам да се спра на отдалечените страни. Какво се случва, когато държави членки като Испания, Португалия, Италия, Гърция или Румъния или България – нямат съответната инфраструктура, е, за да гарантират тази основна свобода. Свобода не само на движението на хора, но и на стоки, както правилно каза председателката. Следователно, ние всички имаме много важна цел за изпълнение в Европейския съюз. Също искам е, да допълня примерите на координаторите. Аз съм от Испания. Искам да спомена региона Мурсия, която е овощната градина на Европа. Същевременно Мурсия няма как да бъде толкова конкурентоспособна, колкото други региони, именно заради липсата на инфраструктура. И мисля, че в този случай аз като представител на Обнови Европа мога да кажа, че всички ние сме убедени колко са важни коридорите. Трябва да се работи с по-отдалечените държави и региони, като Мурсия, Пелопонес, Сицилия, Трансилвания – би трябвало гражданите оттам да имат абсолютно същите възможности. Следователно, това е основната ни цел и отговорност. Позволете ми да поставя и още един последен въпрос – като тук говоря не само като координатор на моята група, но и представител на по-отдалечените региони, а именно И вие го казахте и председател, като го спомена, но искам да попитам, какви са сроковете? Не можем да се бавим. Кога тези по-отдалечени региони в държавите членки – ще имат абсолютно същите възможности да се радват на тези европейски свободи, на движението, на стоките и така нататък. Кога? Защото ако няма срок, ние ще си останем само с тази цел. Много ви благодаря за изказванията. Ние, разбира се, Искаме да има подобрение, но нека да има и срокове. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Ков, заповядайте. Allez, Мадам ла президент, дабор, шер колег, collègues, je voulais Госпожа. Госпожо председател, сега ще премина към немски. Ich habe eine Frage zum Бих искала да задам въпрос относно бюджета и финансирането. Аз съм представител на Зелените и за мен е много важно да продължим усилията за декарбонизация в Европа. Но не е съвсем ясно, според мен, какво ще бъде е, взаимодействието между отделните части в бюджета. Е, бихте ли пояснили малко по-подробно това? тъй като, е, доколкото разбираме, е, именно трансграничните проекти и свързването през граница е всъщност е, основен проблем и основна задача за вас, но без подсигуряване на съответните бюджетни средства не бихте могли да осъществите това. Естествено, е, важно е да се обвърже различен вид капитал, да се свържат е, столиците и те да бъдат ангажирани естествено съответно, е, за да се създадат и по-добри влакови връзки, включително и нощните влакове, които са особено привлекателни за голяма част от пътниците. Всичко това от гледна точка на бюджета. Как ще се подсигури? Благодаря. Благодаря. Господин Роберт Зиле, заповядайте. Благодаря ви. Хубаво е, че се виждаме отново с координаторите. Благодаря за вашите презентации. Два въпроса към господин Ройтерс. Вие говорихте за механизъм 1 е, и механизъм 2, имам предвид е, механизма за свързване на Европа, 2019-2020 е, е периодът, за който говорим в момента, актуалния период. Как точно смятате, че ще се развият нещата? В крайна сметка всичко, което е свързано с регламента за ЦЕФ-1, изтича с наближаването на края на годината и през 2020-2021 година ще трябва да се продължи с проектите. Е, как точно се развиват нещата? Има проекторегламенти за този е, ЦЕП-2. Е, съществуват е, е, проблеми в тази сфера от много години и все още не са решени изцяло. Как, как точно ще се развият нещата? Какво предприема комисията? Дали ще се е, направи е, преглед на е, постигнатото от държавите членки. Е, някои от тях са се забавили много и как ще ги насърчим, за да продължат, е, включително и Харватия. В края на 2007 година вече е, имаше някакви е, планове и в рамките на три години трябваше да приключи е, изграждането на отсечка от е, един определен коридор там, е, но всъщност с голямо забавяне вече можем да кажем, че се приближаваме към завършването на отсечката. Въпросът е всички критерии изпълнени ли са според вас и какво точно трябва да се направи в този случай. Благодаря.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 Много важно е, естествено, да е, осигурим е, не само добри условия за е, транспорта, добра инфраструктура. По този начин се гарантира едно по-добро развитие на регионите в момента, в който, естествено, изцяло се разгърне мрежата. И господин е, е, Гъш, към вас се обръщам, е, тъй като вие отговаряте за Средиземноморския коридор, който преминава от източното Средиземноморие през Гърция към Балканите а, а, стига и до Китай. а, а, ние а, а, всъщност това е пътя и към Азия, към Близкия изток и така говорим за релси. Още миналата година говорихме за релсовия транспорт и за това, че е необходимо да се предприеме много повече. Необходима е политическа воля. Повече от 10 години всъщност се работи по този коридор. Необходима е стратегия за транспорта. Целта е 2030 година и тази стратегия вече съществува господин Грош. Е, вие сам установявате обаче, че периодите за изпълнение са доста дълги. Е, новия коридор между Гърция и България е много важен за цяла Европа. Е, имаме предвид ЧП, транспорта, Солун, Кавала, Александрополис, София, Варна, Бургас. Естествено, много важни точки, които трябва да се свършат в рамките на този коридор. 94 е, плана е, е, ще бъдат осъществени до 2020 година за 94 милиарда. Наистина ли смятате, че това е възможно да стане до 2020 година? Ще бъдат ли мобилизирани максимално правителствата и компетентните органи в съответните държави. Ние ще трябва очевидно да натиснем гъста, за да постигнем всичко това. Благодаря, господин Рике. Euh, Благодаря, госпожо председател. Няколко думи по темата за тези големи мрежи. Всъщност Европейския съюз от около 25 години е създал различни инструменти, както и мрежата ТНТ. Имаме финансовите инструменти, но също така и регионалните фондове – които биха могли да бъдат считани за първия инструмент преди механизма за свързване на Европа. След това имахме плана Юнкер, след това InvestEU, така че се създават различни инструменти, агенции за стандартизация. Както и Матю каза, трябва обаче да има промяна, защото иначе какъв е смисъл, ако се чака за смяна на локомотива или контрол по границите? Проблемът ми е, че се работи много вертикално, но недостатъчно хоризонтално. Струва ми се, че би трябвало да се работи много повече хоризонтално от гледна точка на мрежата. Нека обясня. Първо, да може мрежите да се оценяват в кавички за тяхната стойност в рамките на европейската мрежа. Що се отнася до стандартизацията, трябва да се мисли за економическата стойност, но също така и функционалността. На второ място има един план, който за мен е много важен. Той опира до финансирането Проблемът е, че има различни инструменти, но те трудно работят с националното, регионално финансиране, когато то се обвързва с европейското. МСЕ може да помогне на това, може да се използва и InvestEU, но трябва да се мисли за екологичната страна. Така че ние ще изчакаме резултатите от рода на господин Секи. Много са трудностите, но е необходимо да има е, хоризонталност от гледна точка на финансирането. След това трябва да има и административна хоризонталност. Важни са регламентите, както и директивите. Аз съм докладчик по директивата за упростяване на административните процедури. Това е важно при ТНТ. Необходимо е да има наистина добра функционалност, защото говорим за различни етапи на административна процедура и понякога е необходимо да минат 8 години след като е осигурено финансирането и всичко е на лице нещо да се случи. Разбира се, при трансграничните проекти, както каза и господин Балаш, нещата стават още по-сложни, така че имаме нужда от финансова, административна и екологична хоризонталност. Като, разбира се, не бива да забравяме това, че емисиите непрекъснато се увеличават. Но имам два въпроса към тези координатори. Първо въпрос към Матю. Той се отнася до политическия пейзаж. Той се променя. Например, отношенията между Македония и Гърция доста се промениха. Политиката за Балканите сега е много отворена. Така че има големи промени в този конкретен регион. Затова ме интересува дали политически анализ дава тласък и на вашите проекти. И още един въпрос. Когато анализирам Атлантическия коридор, има две неща, които ми правят впечатление. Първо, виждаме, че Испания е доста изолирана, що се отнася до пиренейските граници. Е, това каса и Средиземноморския коридор. Говорим за стратегическа цел, която си струва да бъде постигната. Европа трябва да се отнесе по-сериозно тук. И втория въпрос, който искам да ви поставя. Има големи слабости при Атлантическия коридор във връзката между изтока и е, запада. Е, някои региони са изключени. Ние говорихме е, за някои най-отдалечени региони, но и във Франция има такива региони, например Бретан. И нека спомена и Брекзит – със сигурност това ще се отрази на всички въпроси, които повдигаме и също така при Атлантическия коридор – е важно Искам да попитам и кога Ларушел ще попадне в коридора, тъй като сега не е там. Благодаря, господин Рике. Трябва малко по-бързичко да работим сега. Господин Дели, нека ви напомня, той не ми е братовчет. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност искам да поставя въпрос към господин Ройтерс и господин Грош. Това е въпрос за Западните Балкани. Много е важен за мен. Беше споменат и от господин Рике. Доколкото си спомням, ако си спомням правилно, преди един-два месеца и тук в Европейския парламент говорихме че трябва да има транспортна общност на 6 държави от Западните Балкани, като основната цел е инфраструктурно планиране, трансгранични връзки, премахване на тесните места. Вие като координатори, обръщам се и към комисията, която е много активна – Можете ли да кажете, че тази общност вече постига резултати? Резултати, които ще помогнат на инфраструктурата в региона, така че тя да бъде до по-голяма степен съвместима с мрежата на ТНТ. Като следим новините от тези държави, виждаме, че има големи инфраструктурни проекти. Затова и се интересувам каква е вашата оценка и какво прави Европейския съюз, за да помогне на такива проекти. И накрая тези тенденции ще се включат ли и във вашата оценка до 2023 година? питам, защото ние наистина трябва да гарантираме достъпност и свързаност в цяла Европа. Не бива да остават изолирани места и тесни участници. Благодаря, госпожо Билбао. Много благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Надявам се да сте си починали тъй като задачите пред нас са огромни, както току-що чухме. Ще, запомня, ще започна с казаното от господин Руитерс. Той отбеляза, че държавите трябва да дадат приоритет на проектите ТНТ. Точно това ни липсва. Говорим за административни проблеми и какво ли не, но това е най-важното и говорим за него през последните години – още 1994 година се говореше, когато се определяха приоритетните проекти за Европейския съюз. След това направихме преразглеждане, за да кажем кои са необходимите проекти, за да се премахнат тесните участници, да има растеж, да има движение на стоки и пътници. Но какво се случи? Виждаме го отразено в доклада на Сметната палата. Именно държавите членки не са се възползвали адекватно и ефикасно от европейските средства, както и от собствените си бюджетни възможности. Защо държавите не дават приоритет на тези проекти? Какво се случва? В много държави всъщност приоритетите се променят, работата се парализира, не че навсякъде всичко върви лошо, но ние продължаваме да губим пари. Затова трябва да си дадем сметка, че е необходимо да отговорим на въпроса какво можем да направим заедно, за да настояваме държавите членки да държат повече на тези проекти. Това на първо място. Иначе ние имаме доклади и данни. След това 2013 година ние направихме преглед и на регламента. Но и координаторите говориха за деликатните дипломатически усилия, които извършват и не винаги се виждат. Много им е сложна задачата наистина. Но нека ви напомня, че сега, след като економиката се подобри след кризата от 2008 година, виждаме, че става дума само за 1% от брутния продукт на Европейския съюз. Нима не можем да си го позволим, но няма никаква реакция – като тук става дума не само за усилията на Европейския парламент и Европейската комисия. Трябва да се обърнем към държавите членки и да кажем залавите се за работа, иначе нищо няма да постигнем. На второ място, много ме тревожи Атлантическия проект, защото, както каза и господин Секи, това е регион, който страда от големи забавения – 2019-2020 година говорим за плановете си 2300, но какво се случва междувременно? Пълно парализиране на границата ни, например в Ирун. Камионите чакат, всички ние страдаме на тази граница. Това е само един от примерите. Ако не напреднем с нашите проекти, няма да има иновация, няма да има намаление на CO2. За това ще попитам координаторите какво можем да направим повече в Европейския парламент, за да изискаме от държавите членки да приоритизират тези проекти. На второ място, Как ще се отрази проекта за пътя на Коприната, който се развива от Китай и стига до входната ни врата? Какво можем да направим ние? И на трето място не става дума само за финансов проблем. Как можем да извършваме иновации, като привличаме частен капитал, след като не даваме никаква сигурност на инвеститорите. Принципите не са ясни. И въпрос към господин Секи. Какво мисли за действията на френското правителство, което не иска да разработи отсечката до границата с Ирун, за да се изпълни Атлантическия проект? какво можем да направим ние. Имаме и доклади на Френския сенат. След 2013 година бяха одобрени приоритетните проекти, но след това а, е, се залага на други. Как да работим с държавите? би трябвало да има съюз между Европейския парламент и комисия, за да принудим държавите членки да се отнесат сериозно и да използват собствения си бюджет и европейските средства за тези цели. Господин Секи, какво ще кажете вие за забавенията, които ние имаме в Испания и как можем най-вече да ви помогнем? Защото малко е скучно всеки път, когато говорим за тези проекти, да си казваме едни и същи неща. Тези, които всъщност са отговорни, са държавите членки и техните правителства. Благодаря, Билбао. Ще намалим времето за изказвания. Много се забавихме. Заповядайте вие. Благодаря. Не искам да отнемам от времето на колегите. Имате време, не се притеснявайте, поне 3 минути. Аз от чутото нямам чувството, че става дума за някаква извънредна ситуация по отношение на климата. Но какво мислите вие за целта транспорта в Европейския съюз да бъде напълно освободен от емисиите на CO2 и какви са пречките? Е, вие се справихте не за 3 минути, а 30 секунди. И тъй продължаваме. Благодаря ви, госпожо председател. Както правилно посочи господин Руитерс, трансграничните проекти са много важни за завършването на тези коридори и е хубаво, че при нас са техните координатори. Трябва да видим как можем да подобрим процедурите в различните държави, така че да няма необосновани забавения и твърде големи разходи. Като че ли съветът не работи достатъчно бързо, но искам да чуя от координаторите. Какво мислите вие, как може да има ускорение на работата по коридорите и на второ място към господин Балаш? Вие споменахте 300, 350 проекти, колко от тях са трансгранични. Господин Грош ни даде някои примери груба оценка и може би един-два примера. Интересуват ме най-вече примери на процедури в държавите членки, които ускоряват работата по коридорите. Благодаря. Много ви благодаря, господин Отиен. Надявам се правилно да съм произнесла. Да, наистина. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Много кратък въпрос, тъй като той вече беше поставен от Доменик Рике и Заскун Бао. Вие ни показахте картата на Атлантическия коридор. Като последната част е между Бордо и Испанската граница, но казахте, че тази част ще се забави. Моят въпрос е какви са вашите инструменти? Разполагате ли вие с лост, така че да можете да ускорите работата и съответно и ние като парламент да помогнем? Защото имаме бързо скоростната връзка между Париж и Бордо, така че кога ще имаме подобрение за пътниците и стоките – Както каза колегата и за Скумбилбао, нас ни интересува какво може да се направи, какви са средствата, чрез които може да работите за ускоряване на включването на тази необходима отсечка при трансграничния транспорт. Благодаря ви. Нека само напомня – преди 30 години ние говорихме колко са важни високоскоростните влакове, заложихме на тях, но сега те се оказват много, много скъпи. И политиците съжаляват, че са се отказали от по-старите мрежи, които всъщност са много необходими. Така че трябва да има план А и план Б аз бих предпочела, разбира се, да не мислим толкова за план Б, а веднага да направим това необходимо обновление, но трябва да се има предвид, че при високоскоростните влакове разходите са огромни. Госпожа Армон. Здравейте! Много кратък въпрос. Ще чуем ли презентации на останалите коридори? Трябва ли да изчакам с въпросите си по тях или да ги поставя сега? Това е първата част. Аз ви казах, че има 9 коридора, така че ние ще имаме и други изслушвания, за да покрием всички от тях. С оглед на измененията по бюджета 2020 година, тъй като аз съм член и на Комисията по бюджетни въпроси, ме интересува кога ще е това изслушване след седмица, месец. Аз съм румънска депутатка. В графика не са предвидени заседания всяка седмица – Ние трябва да планираме така, че на следващото заседание да имаме и други представители на координаторите. Това е твърде късно, затова ще поставя въпроса си сега. Аз живея в Букурещ, когато идвам във Франция или а, Белгия, Виждам колко различно е организирано всичко, защото Букурещ не е свързан транспортно с европейската мрежа. 2017 година, от тогава насам, ние се опитваме да свържем Букурещ с мрежата ТНТ. Искам да ви попитам какви решения виждате вие, как може да се направи промяна защото ако продължаваме в същия дух и резултатите ще са същите. Ще има региони, които са много изолирани, като Молдавия, Валашия. Говорим за региони с 20 000 жители. 20 милиона, извинете, също време, но трябва да се мисли за техническа помощ, но не само на хартия, а техническа помощ чрез човешки ресурс, който да помага на административния капацитет, на ръководенето на проектите. Ето тази стратегия се провали като чили. Не се разви административната компетентност – Ние се провалихме с тази стратегия. Не може обаче да се продължава в същия дух. Казах ви, резултатите тогава ще са същите. Трябва да се развие техническата помощ на ниво ръководител на проект, ръководител на програма. Да има хора, които са компетентни. Но това не са хората назначени от румънското правителство трябва да се работи корено различно. Какви решения предлагате вие? Благодаря. Много благодаря за тази динамика, господин Ков. Thank you, uh, so much, chair. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко към казаното от Скот Линс. Искам да попитам следното. Имаме ли яснота относно емисиите на парникови газове, които се излъчват поради всички тези проекти? Имаме финансови аспекти, но имаме ли познание за екологичните аспекти? Защото знаете, че има инвестиции, капиталови по своя характер, но трябва да видим и каква ще бъде ползата по отношение на емисиите. Както казах колегите, сред които госпожа Груненберг, трябва да заложим на декарбонизацията. За да направим това, трябва да имаме пълна оценка на тези проекти, не само финансова такава, но и екологична. И искам да попитам дали имаме стратегическа екологична оценка, оценка от типа на ОВОз или някакъв тип екологичен преглед. Искам яснота. Благодаря. Благодаря. Господин Новаков, имате думата. Благодаря съвсем накратко, както правя обикновено. Добре е, че обсъждаме ТНТ, особено като първа тема в рамките на новия политически сезон, защото няма по-добро място да споделя своите виждания. Независимо от това колко ще бъдем цифровизирани в бъдеще, винаги ще имаме нужда от бързи влакове, широки пътища, по-големи летища и пристанища. Защо? Защото живеем в един свят, който е осъзаем в крайна сметка. Миналия мандат работих в комисията по бюджети и отговарях там за различните транспортни проекти. Липсват средства. Имаме около половин трилион, за да приключим мрежата по ТНТ, ядрото на мрежата и разширенията към него. Парите не са достатъчно. Знам, че в рамките на годишния бюджет на Съюза се предвиждат около 60 милиарда. Дори и целият бюджет съответно да отива за ТНТ, няма да приключим на време. Между другото, едва ли има правителство, което може да задели такива колосални суми, които се изискват за финансирането на ТНТ. Естествено, няма нужда да говорим колко са важни ТНТ за работните места, за економическия растеж. Има някои страни в периферията на Съюза, които зависят изцяло от влакове, от шосета, правителства, НПО, всичко това зависи от инфраструктурата, економическия растеж също. През 90-те имаше един много известен холивудски филм, в който играеше Том Круз и там той винаги казваше покажи ми парите. Време е да се заделят средства и да се приключат тези проекти. Euh, Благодаря. Благодаря. Сега ще помоля за много конкретни отговори, тъй като ние трябва да чуем целите, графика, а не да се говори общо. Трябва да чуем какво се прави по проектите. Ето господин Рике постави въпроса за оценка на проектите. Е, за отражението върху околната среда, върху социалното сближаване, всичко това, което се каза и което е свързано и с финансовата перспектива, която не е само някакъв вид сглобка, както и вие казахте, не може само да се мисли упростенчески. Ако няма възможност един проект да се изпълни от А до Я, то тя трябва да се намери. И сега се обръщам към господин Руитерс, тъй като имаше много въпроси, но не стана дума за оперативната съвместимост. А именно как да направим така, че да се възползваме от цялата мрежа, но не след 10 години, а сега как да може да се чуе нещо, което ще се направи реално. Ако искам да отида в Будапеща или от Будапеща до Париж и да мога да го направя и да кажа ето това е Европа, а не всичко да се бави и да се казва, че има причини. Причини свързани с финансирането или някакви други. Не, нашата работа е да даваме тласък – ние трябва да изградим тази Европа на мобилността и взаимната свързаност. Заповядайте. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати, които говореха днес след обед. Много се радвам, че чух коментари от този характер. Ще се опитам, госпожо председател, наистина да отговоря по същество. Да, регламента е пределно ясен. Той беше прият през 2013 година. Там се казва, че ядрото на мрежата трябва да бъде осъществено до 2030 година и цялата мрежа до 2050 година и трябва да има пълна оперативна съвместимост. Инвестициите, на които ставаме свидетели, няколко депутата обърнаха внимание, на този въпрос не са достатъчни. Повечето държави членки инвестират около 0,8% от БВП, а трябва да имаме около 1 и малко над 1, всъщност 1,2%, за да изпълним целите. Господин Новаков, вие последен се изказахте и казахте нещо много ясно. Държавите членки трябва да изпълняват дадените обещания. тъй като изпълнението малко се забавя. В сътрудничество с вашата комисия се опитваме да гарантираме, че има достатъчно средства. Колегата Ан каза, че бюджета за 2020 година много лесно може да бъде изразходван има достатъчно проекти. Какво се опитваме да направим с ограничените средства? Опитваме се да финансираме най-спешните и най-европейските в кавички проекти. Трансграничните проекти. Връзките с столицата на Румъния, например. Те могат да се осъществят само ако се комбинират усилията – ако има синергия между МСЕ, плана Юнкер, частните инвестиции и така нататък. Естествено ще има преглед на ТНТ и моя екип съвсем скоро ще предостави информация. Моята задача днес беше да ви представя настоящото положение. Господин Рике говори за технически параметри за карти. В рамките на ТНТ има 8 параметра. Господин Гръш каза за своя коридор колко средства липсват. Има други параметри, които въобще не се обсъждат на широка основа, като например ширината на релсите. Ние се опитваме и ще дадем наистина реални прогнози за средствата, които са необходими за осъществяването на всеки един параметр. Значи, госпожо председател, на първо място наистина става дума за достатъчно финансиране. Законодателството е пределно ясно. Липсват средства обаче. На второ място готовността на държавите членки да действат. Всички координатори се опитват да направят всичко възможно. Имаме 9 коридора, 9 координатора. Ако погледнем, например, Бренер, господин Пат Кокс пътува всеки месец. Разговаря с представителите на основната компания там, но в крайна сметка държавите членки ще решат. Не, господин Пат Кокс. Господин Пат Кокс се опитва да обедини интересите на регионите, на градовете в трите държави членки, както и интересите на двете инфраструктурни компании. Координаторите в тази зала ще ви кажат, че има много подобни примери за Елба, за Дрезден, Прага и така нататък. Ако държавите членки не искат нещо да се случи, то няма да се случи. Затова, възоснова на регламента, ние се опитваме да накараме поне държавите членки да седнат на една маса. Ако европейските координатори не работеха, заинтересованите страни нямаше никога да седнат на една маса. Мога да ви дам много примери и доказателства в тази връзка. На трето място, много съм благодарен на господин Зиле за това, че той говори за краткосрочните цели. Няма нужда да говорим за Нещо, което ще се случи задължително най-малко след 10 години. Ако държавите членки не използват средствата, можем да си ги върнем и да ги използваме за нещо друго. Не можем да позволим на парите да спят и нищо да не правят. Вашата комисия беше призована да направи оценка на проектите. Ако няма използване на средства, те ще бъдат използвани на друго място. За годините 2019 и 2020 това ще се случи. Госпожа Булч вече ясно го е заявила пред вас. Естествено, ще има оценка за всеки конкретен проект. Знаете, за всеки проект се преценява дали той тече, дали се развива, използват ли се средствата и така нататък. Вие първи ще разбирате какво е положението по различните проекти. И ако не се лъжа, имаше въпроси за така наречения ТСТ, транспортния договор. Вече имаме технически секретариат. Първи срещи се провеждат между заинтересованите страни. Една от основните теми, която ще се обсъжда сега е трансграничната свързаност. МСЕ няма почти никакво значение. Той се използва в рамките на държавите членки – тук не става дума за трансгранични аспекти. Може да се вземе ЕПА, например, предвид. Ако погледнем Западните Балкани, говорим за няколко държави и тези страни трябва да могат да работят заедно. Тези страни трябва да бъдат обвързани в рамките на коридорите и в крайна сметка да се реализира цялостната цел – инвестициите, които се правят по прохода Бренер, не могат да бъдат само в рамките на един тунел. Трябва да се вземе преди цялата картина. Това е конкретен пример. Координаторите ще ви дадат други примери малко по-нататък. Благодаря, господин Ройтерс. Сега ще помоля останалите координатори да бъдат доста по-збити и да се спрат само на целите тъй като, както виждате, европейските парламентаристи са готови да ви подкрепят, но трябва да се чуе какви са конкретните цели на място. Как да се реализира тази взаимосвързаност? Как да се постигне необходимата бързина? Какво ви липсва? Какво не сте имали до сега? за да можем ние да ви помогнем и всичко необходимо да се направи. Както каза и господин Рике, това са и бюджетни, но и други проблеми. Инвест EU 9% само за транспортни проекти, както беше при плана е, Юнкер, но това е нещо, което изобщо не звучи смислено. Какво можем да направим, за да ви помогнем? И тъй започваме с господин Балаш. Благодаря. Имаше един конкретен въпрос. Колко трансгранични секции са засегнати? Повечето от тях. Във всеки конкретен случай задаваме един основен въпрос, дори по отношение на най-малкия проект, а именно каква е европейската добавена стоеност. Ако погледнем географския характер и ако погледнем, например, Великобритания или Ирландия, повечето от проектите там са свързани с морски връзки. Те са трансгранични по своя характер, така или иначе. Същото въжи за страните от Бенелюкс. Има и проекти железопътни по своя характер – Госпожа Билбао Барандика говори за дългосрочните планове. Дългосрочните планове засягат едни и същи държави членки, но правителствата не са едни и същи. Това е проблема. Започваме нещо с конкретно правителство, след това има промяна, знаете какви са законите на демокрацията, има ново правителство и след това трябва да започнем отново с убежденията. Значи, Знаете, на стената си имаме закачен календара с предстоящите избори в съответните държави. Нещо за Китай, което е много важно. Много често ние, координаторите, обсъждаме Китай. Защо, например, 16 държави незабавно последваха призива на Китай? Някои от тях са държави членки на ЕСА, други са съседи – Европейския съюз и в частност вашата комисия трябва да направи много в това отношение, защото Китай разпространява своето економическо влияние чрез транспорта, чрез пътя на Коприната, който се разгръща по суша и море. Китай ще създаде липсващите брънки. Те предлагат железопътни линии там, където няма план Европейския съюз да развие такива в съседните държави. Затова мисля, че имате възможност да задавате въпроси в тази връзка към следващия комисар по транспорта. Не знаем кой ще е той, но може да му зададете тези толкова важни въпроси. Те са изключително деликатни по своя характер и сложни. Мисля, че парламента и комисията трябва да работят заедно. Сега към господин Рике. Ние работим много по финансирането. Всяка година имаме заседания с ЕИБ. също времено Господин Секи и господин Будовик са много добри економисти и те са представили доклад, за да може да дискутираме по тези теми. Но накрая ще реагирам и на това, което каза господин Бълза Диас. Вие попитахте кога кога най-сетне ще видим реализацията на всички тези проекти? Ние имаме работна програма с конкретен график, много конкретен. Има и други инструменти, които добавяме, като се придържаме към един принцип, който вие много добре познавате. Или го използваш, или го губиш. Така че, когато няма опозотворяване, ние напомняме на държавите членки и започваме отново процедура. Господин Балаш. Благодаря, госпожо председател. Доста въпроси имаше. Дали всичко ще приключи до 2030 година? Не, защото в, на юг, дали говорим за България, Румъния или Гърция, трансграничните проекти няма да бъдат приключени и няма да имаме и приключване на работата по коридора. От една страна, след като говорим за Германия и Чехия и Дойче, Бан ми казва, че е, сигурно работата ще започне чак 2034 година. Е ясно, че има трудности, но ние се опитваме да оказваме натиск върху държавите членки. Разбрах въпроса и на колегата от Букурещ. Нека кажа какво е най-важното за нас, координаторите. Ние всичко сме направили и по управлението на проекта, и по финансирането. Вие сте права, управлението е много важно, администрирането няма да се случи от само себе си. Така че това, което предлагате за техническата помощ е много важно и на европейско ниво има такъв инструмент, който е използваем. Ние можем да използваме един вид штафетния принцип. Ето стана дума за Гърция. При Гърция механизма за свързване на Европа беше използван 100% с проекти, които бяха много добри и управлявани много ефикасно. Това не може да се каже обаче и за други коридори където виждаме, че проектите не напредват толкова бързо, колкото ни се иска. По отношение на Китай, както каза и колегата, наистина всичко е така, но аз ще добавя само следното. Необходимо е да се мисли за политическата отговорност. Държавите членки да се запитат какви са економическите инструменти, които искат да дадат на тези, които ще управляват в бъдеще по пристанищата, по пътищата. Често финансовите въпроси се обвързват с бюджетните ограничения. Но Както ви казах, ние работим и с Европейската инвестиционна банка и често се случва да се работи по проекти, които изискват съвсем друг подход към бюджетирането и на национално и на европейско ниво. Същевременно имаме тези лесни, но много опасни пари, които идват наистина отвън – и за това трябва да се внимава с бюджетните ограничения. След това ние сме направили своето проучване по финансирането във всички държави. Говорим за 488 милиарда, като две трети от този бюджет идват от държавите членки и частния сектор – до там трябва да стигнем. Европа не може да финансира всичко. По отношение на европейските фондове, ако погледнем най-общо, имаме МСЕ 25 милиарда, но структурните фондове там 70 милиарда са инвестирани в мобилността и транспорта. Мисля, че наистина трябва да се запитаме какво правим в бъдеще не само за даден регион, но и за всички връзки, свързани с него. Аз мога да ви дам конкретен пример Дрезден-Прага. В Чехия имаме 80% субсидиране, в Германия около 40%. Това са различни средства. При трансграничните проекти, например, ние каним българската и гръцката делегация да прекарат две седмици в Инсбрук, за да се запознаят с структурата, по която работи моя колега е, за Бренет. Така че могат да видят с очите си какви са възможните решения. Натиска върху държавите членки е наистина и ние можем да дадем примери Аз съм малко чуден Опитвам се да го кажа по-меко, тъй като ние винаги се опитваме да осигурим съгласието на всички държави, но след като се пристъпи към изпълнението, тогава като че ли те забравят какво са приели. Така че би трябвало да се оказва натиск да се изпълни това, което те са договорили помежду си, защото Европа не може да направи това, което държавите членки не желаят. Много благодаря. С други думи, стига вече с това дволичие. Това, което се обещава, трябва да се прави, а не само да се работи с празни приказки. Необходимо е също така по-редовно да се срещаме, защото Комисията по транспорт иска да промени това положение. Както каза и господин Балаш, важен е пътя на Коприната. Ние много внимателно следим какво се случва – Не може други държави да напредват по пътя на куприната, докато Европа не прави нищо. Може би трябва да се създаде нов механизъм, нова работна група. Това е много интересна тема и за нашата работна тема и за инвестициите, както каза и господин Рике. И накрая вие, господин Секи, заповядайте. Very благодаря. Благодаря за тази толкова интересна размяна на мнения. Чухме много интересни коментари, предложения, въпроси. По-конкретно, относно различните коридори, включително и коридорите, които днес не са представени, нека да кажа, че ще имате една чудесна възможност. Съвсем скоро ще бъде представен нашия работен план. Може да организирате нещо и в връзка с това предстоящо събитие. Имаше конкретни въпроси. Съгласен съм с много отказаното за липсващите средства. Какво е важно? Трябва да се опитаме с голяма нахочивост да намерим нови начини за подкрепа на нашите проекти. Как да стане това? Първо, на техническо ниво трябва да се опитаме да допълним съществуващите средства. Това се случи, знаете, с много успешните търгове, насочени към смесено финансиране. Обърнете внимание и на един инструмент в тази връзка за смесено финансиране, който започва да съществува от този месец. От друга страна, трябва да осъзнаем, че качеството на проектите трябва да се подобри значително. Това ще стане, ако се подобрят човешките ресурси, беше споменато това, ако се подобрят и други аспекти. Имаме нужда от частни средства, за да подобрим своята дейност, за да запълним празните места. Много е важно, освен това, да се използват средствата за намиране на нови стимули. Трябва да се търсят нови източници. Освен това, трябва да бъдем колкото се може по-успешни, що се отнася до инициативите на общо европейско ниво. Нека да дам един пример с така наречената инициатива за устойчиво финансиране. Тя започна миналата година. Имаше нов план и идеята беше да има голямо въздействие върху финансовите пазари. Транспорта обаче беше пренебрегнат. След като настояхме обаче, след като дадохме добри аргументи в защита на нашата теза, успяхме да се преборим за финансиране на някои транспортни проекти, такива каквито могат да бъдат финансирани в рамките на а, общите функции на бюджета. По-настоящем комисията дава ход и на така наречения проект екологична сделка или зелена сделка. Там се говори за приноса на транспорта към екологичното ни развитие. Транспорта може да замърсява много понякога, но същевременно може чрез декарбонизацията да допринесе много за климатичните ни цели. Така че не трябва да забравяме тази нова инициатива. Опитайте се да надградите върху постигнатото, върху това, което вече е направено – беше казано, че трябва да се осигури подкрепа за електрическите превозни средства, за по-добър обществен транспорт. Когато говорим за морски транспорт, подкрепете разгръщането на втечнен природен газ. Има много интересни проекти, включително и в моя коридор в тая връзка. Е, ние ги подкрепяме с голямо удоволствие. Имаше други конкретни въпроси. На първо място връзките между Испания и Франция. Съвсем накратко по този наистина съществен проблем. Франция взе решение да отложи много проекти. Имаме група от министри на високо ниво, която заседава редовно. Следващата среща на 25 септември – Целта на тази група е да се опита да намери оперативни решения, за да се справим в рамките на така наречения преходен период. Групата работи и по намирането на решение по маршрута, който засяга Бордо. Има интересни инициативи във връзка с маршрута Витория Лил. Знаете, че този маршрут трябва да бъде доразвит, да се актуализира съществуващата линия. Коридорите изток-запад също са много важни, както каза господин Рике. Не е важно да се говори само за север-юг. Двете държави засегнати в засегнати по този въпрос трябва да разговорят заедно. Португалия и Испания там проблема е общо взето същия. 2030 година е крайната цел. Много време беше загубено. Имаше сериозна економическа криза, която засегна по-конкретно Португалия. Сега тя се възстановява. Не трябва да спрем. Не трябва да спираме с търсенето на напредък. Относно плана за действие, работния план, когато той се появи, ще мога да ви дам повече информация. Напредък го има. Трябва да подкрепим случващото се, трябва да осъзнаем, че има забавяне. Забавяне винаги може да има, но това не означава, че трябва да се обезкуражаваме. В крайна сметка по-добре е да има някакви временни решения в очакване на голямото мащабно решение, отколкото да нямаме никакви инициативи. Благодаря, господин Секи. Мисля, че можем наистина да аплодираме нашите гости, господин Ройтерс, господин Секи, господин Грош и господин Балаш. Чухме заключенията, много работа предстои. Трябва да се работи координирано и най-вече по различните измерения, като не бива да забравяме не само финансите и бюджета, но и дигитализацията, оперативната съвместимост. Тук не е направено достатъчно. Трябва да се направи повече, така че тези коридори наистина да могат да допринасят на европейско ниво – наистина не може да има само мерене на сили. Благодаря. Благодаря, че бяхте в нашата комисия и се надявам, че ще продължим да работим. Благодаря. continuons et je vais demander au directeur exécutif de l'agence. И тъй продължаваме размяна на мнения с изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция или ЕЖА, господин Жозеф Допелбауер. Мъсю Фербер! Господин Фербер, здравейте! Продължаваме. Тези, които искат да си говорят, да напуснат залата и те и следващата ни точка. Али! Notre prochain point. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le euh, Имам удоволствието да кажа добре дошъл на изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция Жозеф Допелбауер. Тук опираме и до техническия пакет по този четвърти пакет за железниците – защото сме стигнали до етап на одобрение от компетентните органи. Става дума за оборудването по системата за управление на железопътния транспорт. Следователно, ние говорим за увеличаване на отговорностите и за съответните последици, що се отнася до структурата на персонала и бюджета на агенцията. Вие ще говорите за изпълнените проекти и бъдещите предизвикателства. Разбира се, вие знаете, че за нас железопътният транспорт е изключително важен, за това ви давам думата, след което ще проведем нашия дебат. И вие, господин Допелбауер, ще можете да отговорите на конкретните въпроси. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие да приема вашата покана. Благодаря за това, че съм тук сред вас. Ще говоря за настоящото положение и за предизвикателствата в железопътния транспорт в Европа. Ще говоря за важността на железопътния транспорт, що се отнася до екологизацията на транспорта и приноса, който моята агенция ЕЖА може да даде в това отношение. Не мога обаче да обяснявам целите и политиките на комисията. Затова, ако имате въпроси в тази връзка, задайте ги на кандидата за комисар по транспорта, когато дойде при вас. Работи ли системата? Работи и така. Какво е положението в железниците? Имаме предимства и недостатъци. Какви са предимствата? Две неща ще подчертая. На първо място, изключително голямата безопасност. Ако сравните нивата на безопасност в железниците с шосейния транспорт, ще видите, че имаме 50-кратно или поне 50-кратно по-голяма безопасност. На второ място устойчивостта. С други думи, декарбонизацията. Ще се върна на този въпрос по-късно. Поне десетократно е по своя размер предимството, което имат железниците спрямо авиацията и другите типове транспорт. Има обаче и две основни е, затруднения, два основни недостатъка. На първо място конкуренцията. Конкуренцията не е въз възоснова на равнопоставеност. Няма равновесие. Това е единия недостатък и на второ място раздробеността в рамките на Европа по отношение на желез... железопътния транспорт и железниците. С е, голям интерес изслушах дебата по темата транспортни коридори. Тук виждате карта на Европа. Това са различните гари по границите. Михаил Крамер, предшественика на госпожа Дели, работи много за намиране на липсващите звена. Първия проблем е, че има много места по границите, където вече няма железопътни връзки. Например, нашата агенция е балансирана в Валансиен. Вече няма връзка между Валансиен и Брюксел, макар че в миналото имаше такава. На следващо място, дори и да има железопътна връзка, нямаме последователна система от технически и оперативни правила – тази толкова прословута оперативна съвместимост, която беше спомената от госпожа председателя в рамките на предишния дебат. Железопътният транспорт е единствения, който не се подчинява на правила в световен мащаб. Един камион, който иска да превозва товари от Украина до Балтийските държави, този камион може да пътува без проблем в Европа. Няма технически оперативни затруднения. Ако обаче искате да управлявате влак от Украина до Португалия, вече в Полша възникват първите трудности, защото има проблем с ширината на линиите. So, the main Агенцията работи активно най-вече за това да реши проблемите по границите. Тук съм изброил редица проблеми, които съществуват между всеки две граници и местата за пресичането им. Има различни правила, има различни тестове, различни езици, различен тип надзор – Много е важно всички тези проблеми да бъдат решени, ако искаме да декарбонизираме транспорта. Много е привлекателна опцията товарите да се превозват по железните пътища, но тук има и много проблеми. Когато има разстояние до 800 км, защо да се използват самолети. Един бърз влак, не говоря за ТЖВ, може да измине 800 км за 4 часа. Може да имаме и нощни влакове, които да свържат европейските градове. Само, че всичко това ще се случи само ако решим трансграничните проблеми. Така че нашата агенция работи точно по този въпрос. Ние искаме да работим за техническа и оперативна съвместимост. С други думи, ние се опитваме да стандартизираме железопътните системи в Европа и да създадем единно железопътно пространство. Госпожа председателя вече съобщи, че нашата агенция беше създадена през 2004 година. 15 години вече съществуваме. При нас работят около 170 човека. Базирани сме в Валенсиен, в Франция. Имаме конферентни зали в Лил. Целта ни като цяло е да направим железниците наистина слуга на обществото. Съвсем неодавна нашия мандат беше разширен и ние се превърнахме в европейски орган. Четвъртия железопътен пакет предвиди, считано от 16 юни тази година, възможността нашата агенция да издава единни сертификати за безопасност и типови разрешителни, които да са валидни в различни европейски държави. Това е нещо изключително ново по своя характер. Напомням ви за проблемите по границите. Това е най-значимата промяна на железопътното законодателство в Европа. За първи път има европейски орган, който може да издава сертификати и разрешителни, които да са валидни в различни държави. Това е много важна крачка напред по пътя към допълнителната хармонизация на европейската железопътна система. По-настоящем имаме 28 държави членки – Две въобще не са в приложното поле на нашата дейност, тъй като Кипър и Малта нямат железници. Та от оставащите 26, само 8 са транспонирали до предвидената дата 16 юни тази година директивата за безопасност и оперативна съвместимост. 18 са поискали да има отлагане с една година и те ще трябва да приложат е, или да транспонират по-скоро директивата до 16 юни 2020 година. За нас това е едновременно лоша и добра новина. Защо? Лоша е, защото има забавяне, защото се усложнява процеса, За някои коридори имаме два различни правни режима, действащи по едно и също време. Лоша новина е и защото от нас се очаква да покрием част от разходите си, разходите свързани с сертифицирането, издаването на разрешителни и така нататък. Ако само 8 от 26 държави членки са транспонирали директивата и нашите приходи са по-малки. След малко ще говоря и по другия проблем. Друг важен аспект. Само за 8 държави членки е, стартът бе, така да се каже, мек, е, е, без особени проблеми, с, свързан бе с по-малко стрес, с по-малко напрежение, защото там бяха подсигурени съответните средства. Всъщност става дума най-вече за товарните влакове на тези 8 държави. И още един елемент е единното гише. Какво имаме предвид? Системата за информация и комуникация която в момента е съсредоточена по отношение на всички сертификати, по отношение на всички разрешителни на едно място в агенцията. Така че всички молби е, би трябвало да преминават през този е, общ единен пункт, така нареченото единно гише и то ще се управлява от съответните национални агенции – от феврари тази година съществува това единно гише, но напълно оперативно е то от юни тази година. Само 7 часа, така да се каже, от 16 юни до сега сме имали а, а, някакви проблеми, които са налагали а, затваряне на гишето. Инак всички лицензии, всички сертификати са били съответно обработвани. Това се равнява на 19,7% от е, молбите, които са поступили при нас. До петък миналата година вече сме издали 92 разрешителни. И е, в петък миналата седмица получихме е, първите плащания във връзка с издаваните сертификати и разрешителни. CFL ще получи първа този сертификат, единен сертификат за безопасност. CFL е компанията на Люксембург. И това ще стане в средата на септември. А, така, ще ви спестя част от информацията, която съм подготвил. Проблемите, е, с които се сблъскваме, са свързани с ресурсите и бюджета. Съществува на първо място общ структурен е, проблем и освен това на второ място проблем за навлизащите на пазара. Когато говорим за структурния проблем, е, ще дам един пример с единното гише – Европейския парламент през 2016 година предприе необходимите мерки, за да започне да действа това единно гише. Но бюджетът за 2017 не предвиждаше средства, така че трябваше да изчакаме, за да получим средствата е, ставаше дума за 1,2 милиона е, и ние трябваше да мобилизираме абсолютно всички средства, е, за да можем да започнем да работим. И това означаваше, в крайна сметка, спиране на всички останали плащания. И така, когато през 2016, 2019 година е, юни започвате да работите по едно решение е, във връзка с е, подадена молба. Ще получите плащанията едва през февруари. 6 месеца е срокът. Това означава, че на практика постъпването на свежи средства се забавя и ние ще трябва да решим този практически проблем. Трябва да намерим някакъв механизъм някакъв буфер, който ще ни позволява да отделяме средства, които да ни послужат за преодоляване на този доста дълъг срок, докато постъпят средствата във връзка с издадено решение. И така. Ние Всъщност е, допринасяме много като агенция на Европейския съюз е, за създаването на единно железопътно е, пространство. Нашата агенция като основен орган в това отношение ще се погрижи за стандартизацията, за по-голямата безопасност. Действаме само и единствено на основата на европейското законодателство, а не на националното законодателство, като се раз съобразяваме с изискванията за ефективност, ефикасност и декарбонизация на железопътното движение в Европа. Благодаря за вниманието. Благодаря много за това, което ни казахте във вашата презентация, също и за предупреждението, че могат да възникнат проблеми е, стана дума за целите, е, възобновяване и така да се каже съживяване на железопътния транспорт в Европа. Една задача, която винаги ни е вълнувала през последните години. Господин Маринеско, благодаря много, господин Допелбауер, за вашата презентация. Кратък въпрос. Колко са товарните коридори, които в момента е, работят добре? от е, Южна Гърция, да кажем, към е, Германия или в друга посока, може ли на практика да се работи на базата на едно разрешително, издадено от единното гише? Е, имам предвид най-вече оперативната съвместимост. Какво трябва да направим, за да гарантираме тази оперативна съвместимост до, да кажем, в рамките на един срок от 5, 10 или 15 години, как, как виждате нещата във времето. Благодаря, господин Маринеско. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много сърдечно за презентацията на доктор Дапелбауър. Много информативна. Железопътният сектор има много голямо економическо значение, не е на последно място, поради е, това, че той ще допринесе за териториалната кохезия, за социалната кохезия и е, е, естествено екологичните аспекти са много съществени. Много се работи по високоскоростните е, е, отсечки и влакове в Испания, но е, в момента говорим най-вече за това, което все още не е изпълнено от държавите членки във връзка с жел... пакетите за железопътния транспорт. А неизпълнението е солидно и това естествено представлява опасност за цялостното изпълнение на плановете либерализацията на услугите в железопътния транспорт също е застрашена при това положение. Много често има происшествия, има смъртни случаи, има ранени. Като представител на либералите в Европейския съюз, бих искал да изразя моята загриженост за жертвите в Галиция през 2018 18 души умряха много ранени имаше и господин Бауър, трябва да помислим за причините за тези происшествия в някои региони и държави, е, като Испания, например, все още не е направено достатъчно от държавните органи във връзка с стандартизацията с определените норми за безопасност. Е, и е, това е неизпълнение от страна на Национална агенция. Вие говорите е, за това как може да се постигне по-голямо стандартизиране. Какви са мерките, които трябва да се предприемат? Така че да няма забавяне при е, неизпълнението на изискванията по отношение на постигане на определени стандарти. Е, Става дума в крайна сметка за свободно движение на пътници и на товари, е, но а, в никакъв случай не бива да пренебрегваме и смъртните, по, а, е, смъртните случаи и ранените. И а, е, техническа информация за новите ни депутати. А, когато става дума за тези 18 държави членки, да кажем, които през а, а, следващата година ще. А, трябва да из... започнат, не да започнат, а да приключат с изпълнението. Ако не го направят, тогава комисията започва процедура за неизпълнение на задължение по договора. Да, благодаря ви. Е, благодаря, господин Допелбауър, за вашата презентация. Ние подкрепяме вашите усилия за подобряване на е, железопътния транспорт в Европа, като имаме предвид най-вече безопасността на железниците. Много важно не е екологичния аспект при превоза на пътници и товари. Стандартизацията е, е неизбежна, когато говорим за безопасност, но много държави членки ще се сблъскат с проблеми за да изпълнят съответните изисквания в този кратък срок от 12 месеца. Аз съм оптимист, но все пак виждаме известни рискове. Вие как гледате на развитието на железопътните услуги в Европейския съюз в рамките на едни по-кратки срокове. Смятате ли, че това е възможно? Надявам се, че ще има подобрение в обозримо бъдеще. Благодаря. следващият оратор. Ще говоря италиански, госпожо председател. Италия и Франция са едни от малкото страни, които са направили необходимото във връзка с оперативната съвместимост. Бих искал да узная как изглеждат нещата във връзка с разрешителните е, за влакове, между, които се движат между Италия и Франция. Има оператори, които проявяват голям интерес. Е, Милано Фра, е, Париж е отсечка, която се нуждае от определена степен на развитие на мрежата. Има тунели и ние знаем, че тук става дума и за връзката Торино-Лион. Дали до 2020 година можем да се надяваме на едно положително развитие на железопътния транспорт между Италия и Франция? Робърт Сили има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за презентацията, която чухме. Аз преди години бях докладчик по регламента за Европейската железопътна агенция. Да, директивата за сигурност и оперативна съвместимост е изпълнена до този момент и транспонирана само от 8 държави. 18 предстои в кратък срок да го направят. Това все пак не е лоша прогноза. Как изглеждат нещата по отношение на хармонизацията на хиляди технически спецификации на националните агенции? напредва ли процеса. Това е процес, който изисква много човешки ресурси, много време. И също времено има много товарни вагони в системата. Регламентът в крайна сметка И също времено ние знаем, че прехвърлянето от едно междурелсия към друго, да кажем от Москва към е, останалата част на Европа, естествено представлява технически проблем. Дали говорим за 15-20 мм, за 40-35 мм, когато говорите за стандартизиране на междурелсието. А, виждам, че разговаряте по телефона, но вие сте се записал. Да, а, винаги а, слушам внимателно, госпожо председател, не се притеснявайте. По отношение на агенцията, ще кажа, че има и други трудности. Разтревожен съм за това, че след като постъпят средствата, свързани с сертифицирането, Ще можем да кажем, може би, е, как точно работи системата, но само 8 държави до този момент са изпълнили изискването за транспониране. Е, така че, е, какво можете да кажете за забавянето при 18-те? И ще започне ли процедура за нарушаване на договорите срещу тези 18 държави членки, ако те ни изпълнят задълженията си за транспортиране на директивата? Започваме да ставаме нетърпеливи и да се поизнерваме. Благодаря, господин Пипер. Господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да поздравя Жозеф Топелбауер. Тук има един малък детайл, свързан с казаното преди малко. Господин директора обясни, че агенцията е в Валенсиен – говори за връзките между Валенсиен и Брюксел. Също време, но 2004 година имаше една агенция, която е, беше е, открита и вече минаха 15 години, но не виждаме да се разработя тази отсечка между Валенсиен и Брюксел. Имам два въпроса към господин Допълбауер. Първият От какъв персонал мислите, че ще имате нужда, за да можете технически да се справите с четвъртия пакет за железниците? И вторият въпрос. От страна на комисията прави ли се необходимото, за да може да наберете необходимия персонал? Нещо, което е трудно, защото вие трябва да привлечете професионалисти с много високо качество, които може би искат да се развиват някъде другаде. Експертите в тази област са много редки. Те са наистина нужни и е много трудно да ги привлечете с договори, които са краткосрочни и средносрочни. Благодаря, господин Дели. Благодаря. Съвсем кратък е, въпрос, госпожо председател. Можете ли да посочите причината за е, като за тези 18 е, е, държави членки, е, защо те са поискали удължаване на срока за транспониране на директивата? Как, да кажем, някои от проблемите са обясними и разбираеми, но други не. Кои са те? Вие казахте, че разполагате с 170 служители в агенцията. Кои от тях, е, от тези служители са ангажирани е, в е, държавите членки и процесите в тях и колко ще са, какви ще са потребностите от персонал за следващата година. Госпожа Телар. Благодаря. Господин Добелбауър, благодаря ви за презентацията. Мисля, че тук в залата всеки желае железопътния транспорт да е, бъде е, много по-добър и успешен. Е, ЖП линиите са на лице и транспортът се развива, но трябва да инвестираме е, повече в е, железопътния транспорт, а не непременно да повишаваме цената на билетите е, и на превоза. Вие говорихте за различни проблеми. Смяната на локомотива на границата, споменахте и този проблем по различни причини, да кажем, е, включително и поради това, че е, водачът на влака е, не владее съответния език. Колко струва една такава смяна и в крайна сметка при едно стандартизиране за кратки срокове какво ще спечели Европа? Благодаря. Нека да напомня какво се случва в авиацията. При нас съвсем няма такива такси, но нека си кажем нещата така както са. Има нелоялна конкуренция, защото ако се сравняваме с въздухоплаването, виждаме, че там има много предимства и това е така вече 30 години. Благодаря, давам ви думата. Sorry, thank you. Good idea. Благодаря. Е, да, идеята е добра. Е, интересен бе примера с Украина и Полша. Има ли някаква надежда през следващите 20-30 Европи е, да има едно междурелсие в Европа и да не се налагат е, такива смени на междурелсията и съответно забавения? Каква е вашата визия, госпожа Билбао? Добър ден. Много благодаря. Благодаря ви за обясненията. Трябва да кажа, че до някъде съм и песимист, защото съм била докладчик по оперативната съвместимост и в крайна сметка повече от две години се работи, за да стигнем до един пакет, който би трябвало да въведе едини процедури. Осем държави са въвели системата за сигурност и оперативна съвместимост, вие смятате ли, че останалите просто имат нужда от повече време или че това по-скоро е протекционизъм? Също така, агенцията получи ли достатъчно помощ и предоставили помощ за изпълнението на нормите? Държавите членки би трябвало да хармонизират, но докъде можем да кажем, че има намаляване в различията? Има ли напредък? И също така интересуваме какви са разрешителните, които се издават от агенцията, защото го има този протекционизъм. И цифрите са скандални. Колко време се бави агенцията? И накрая Испанската държава има проблем с железопътните бариери, които не отговарят на европейските норми. Това води до смъртни случаи. Смятате ли, че се работи по решение на този огромен проблем? Merci beaucoup, Благодаря, госпожа Лашанте. Благодаря, госпожо председател, господин директор. Отварянето на сектора транспортни услуги в Франция се отрази Става дума и за търговски услуги и за услуги, които имат обаче и социално измерение и това не бива да се пренебрегва. Резултатите не са насърчителни, особено от гледна точка на безопасността, цената експлоатация на километър и цена на билетите. Доклад от 2018 година показва разминаване между интереса на тези, които работят заедно с държавата и тези, които не работят по държавните принципи. Бих искала накрая да кажа, че би трябвало много стрикно да се регулира отварянето на сектора. И също така да се мисли за пътниците. Не бива всичко да става за сметка на пътниците. Благодаря. Ето виждаме огромен брой въпроси наистина. Те бяха и доста дълги. Но аз искам да наблегна на безопасността. Наистина това е приоритет на нашата комисия, както и вие го знаете. Мисля, че това, разбира се, влиза в отговорностите и на вашата агенция, но ето за това не стана дума като че ли до сега. Има и социални последици, които са по-видими в дадени страни, отколкото в други. Така че трябва да се мисли и за това, за социалните цени на билетите, за работниците. Какво очаквате също така от бъдещите преговори за правата на пътниците? Когато се казва, трябва да има 8 колела на всеки влак – това може би звучи пресилено, но става дума, както каза и господин Рике, за контрол, както и за персонала. Това ще е изключително важно. Също така, говорим и за оперативна съвместимост, и за велосипедите във влаковете. Всичко това е в отговорностите на господин Допелбауер и трябва да се предвидят и бъдещите проблеми. Давам ви думата, господин директор. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички, които зададоха много интересни въпроси. Ще ми позволите да започна отзад напред. Първо ще отговаря на въпроса за приватизацията. Първо трябва да кажа, че економическите аспекти не спадат към обхвата, към ресора на агенцията. Ние наблюдаваме нещата единствено по отношение на економическата безопасност и сигурност, но не го не наблюдаваме нещата от гледна точка на приватизацията, дали системата е, частна, приватизирана или не. Смятам, че има и положителни аспекти от една приватизация, но естествено всичко това трябва да се обсъди много внимателно. Въпроса на госпожа Пилбао. Разрешителното и е, периода за издаване на е, разрешителни. Ние имаме е, съвсем стриктни правила във връзка с издаване на разрешенията. Е, е, в рамките на един месец ние се произнасяме по пълнотата на досието и след това в рамките на 4 месеца взимаме решение по същество. Когато Смятаме, че досието не е пълно. Веднага, още до един месец, а, а, отхвърляме молбата. 92 са разрешителните, които сме издали за първите месеци от съществуването на новата система. И така, в рамките на един месец ние работим около 15 дни по едно разрешително. Амбицията ни е във всеки случай да съкратим този период до 7 дни. Освен това, вие попитахте дали сме оптимисти по отношение на по по-нататъчното транспониране на директивата. Специално за Испания трябва да кажа, че естествено нещата се съобразяват и с политическата обстановка. Имаше нови избори, имаше един преходен период до съставяне на новото правителство, но до 2020 се надявам, че Испания ще успее. Белгия, Франция, Германия също са на път да изпълнят задълженията си до юни следващата година. Имаше и въпрос във връзка с единното европейско междурелсие. Тук трябва да кажа, че не съм чак толкова голям оптимист. Европейската система в в рамките на 14 държави членки е сертифицирана, но когато говорим за 28, е, нещата изглеждат вече по-различно. Освен това стана дума и за Русия. Е, е, най-вероятно така целта ще бъде да преминем към междурелсия 15-20, но това е вече въпрос на бъдеще. Mm то имаше един слайд във връзка с следващия въпрос, който ми бе създаден, но ще се опитам с прости думи да обясня. През януари 2016 година започнахме имахме не 11 000, а 14 312 национални правила за а, железопътния транспорт и за превозните средства в него. 1026 през 2019 година при междинния преглед. Така че виждате че напредваме доста солидно и бързо в това отношение. Все още обсъждаме необходимостта от едни 300, около 300 национални правила, но много се надявам, че до края на годината ще можем да редуцираме бройката на националните правила до 7-800. Е, забележете, от 14 000 през 2016 сме стигнали до 1000 е, през 2019. 531 е, са правилата за, за стандартизиране. Държавите членки, които са напреднали в този процес, са под 100. 500 са европейските и е, е стандарти и е, правила, е, докато националните са повече от Е, Виждате, че има разлика. И трябва да вървим в поетата посока. Разходите спирането на границата по оперативни причини и причините. Обикновено става дума за загуба на време. Загубвате 3 часа. В петък обаче може да загубите и 43 часа. И това естествено е економически въпрос, свързан с материални загуби, с финансови загуби в определени случаи нещата могат да се развият и в рамките на 15 минути при благоприятни условия. Когато седите във влака, естествено има значение дали прекарвате повече от 20 часа в чакане или 15 минути. Отсечката Лондон, Париж, Амстердам има 9 различни сигнални системи. А, а броят на сигналните системи в Европа е повече от 70 като цяло, така че това също се отразява на разходите. Броят на пътниците, които евентуално ще се движат с влака от Валенсиен до Брюксел. Обсъждали сме този въпрос с Лил вие знаете, че ние сме във Валенсия, но срещите, които провеждаме и конференциите са в Лио, така че сме обсъждали въпроса за броя на пътниците по тази отсечка до Лио. Около 50 са най-много. По техническите въпроси мога да кажа, че е, сме решавали въпросите обикновено на базата на временни и насрочни договори. Сега вече е, започваме е, да е, е преминаваме към постоянните договори. Е, много важно е, естествено, когато говорим за набиране на служители, да набираме не само добри, квалифицирани е, специалисти, но и такива, които владеят съответните езици е, немски, полски и така нататък. Някой от вас е, зададоха въпрос за транспонирането и дали и как това ще се отрази на съответните държави членки и на всички в Европейския съюз, ако се забави процеса. Комисията би трябвало да отговори на този въпрос. Аз ви казах, господин Силе, от 14 000 на 1000 сме свели националните правила. И да, между релсието 15-20 е, е, ще е, бъде, така да се каже, най-вероятно бъдещето. Между Релсия за Европа, първо от трите балтийски държави ще трябва да го приемат. С Финландия се води разговор по този въпрос. Той се развива добре. Ще трябва при всички случаи, най-вече по отношение на междурелсия 15-20, да се потърси някакво споразумение между съответните държави. Държавите, които използват междурелсия 15-20, ще трябва помежду си да се разберат и да подпишат съответното споразумение. Имаше въпроси и от Италия. За трансграничния транспорт има два важни аспекта. От една страна разрешителното във връзка с превозваните товари и, и търговията. И от друга страна сертификата за безопасност. Италия ще трябва да издава такива сертификати за безопасност, които ще бъдат основа за трансграничния транспорт. По отношение на държавите членки имаше и други въпроси, на които струва ми се вече отговорих. А сега отново се връщам към Испания – а, разговаряхме а, директно с а, компетентните държавни органи миналата година за напредъка, който очакваме от Испания. Става дума най-вече за едно а, ниво на сътрудничество. Предимството за Европейската агенция е, че ние сме неутрални, ние сме независими от която и да била държава член. А, Базираме се единствено на фактите, които сме установили. Сътрудничеството, откритостта, доверието, това са принципите, от които се ръководим. Сътрудничество има там, където има доверие. Господин Маринеско, единното гише – Да, е, като изключим товарните вагони, е, другите големи е, категории возила са, така да се каже, в съответствие с изискванията в Нидерландия, Франция, Италия, Румъния, България – през 2020 година вече ще можем да говорим за е, истински коридор, когато и другите държави се включат. Е, е, Всеобхватният план за намаляване на националните правила. Да, разполагаме с такъв цялостен план. Ще трябва да поизчистим системата преди да преминем към новата фаза. Работим и по правилата за безопасност, е, но също и по правилата за е, оперативност. Не става дума само за оперативния е, език – но естествено и за някои културни аспекти. Продължаваме да работим по хармонизацията на оперативно равнище. Много се надявам, че съм успял да отговоря на повечето от въпросите. Ако не съм го направил, не се е плашете, напомнете ми. Много ви благодаря, господин изпълнителен директор на агенцията. Вие наистина доста говорихте, но бихте и тревога по бюджетните въпроси, по човешкия ресурс. Мисля, че трябва да се отиде и по-далеч. Не може да се мисли само краткосрочно за бюджета, трябва да се мисли дългосрочно за това с моята комисия – ние ще работим по европейски план за обновление на железниците. Сега имаме InvestEU, имаме този голям план за реновация на железниците. Всички имат нужда от тях, така че трябва да се изпълни от държавите членки. Това е добро за индустрията, за климата – Аз идвам от северна Франция, близо съм до господин Рике и наистина трябва да се мисли повече за пътищата, които водят към Брюксел. Много ви благодаря. Сега се обръщам към вас, колеги. Приключихме заседанието за днес, но утре продължаваме в 9.00 часа само с координаторите и след това с цялата комисия в 10. Не забравяйте да дойдете с картите си за гласуване. Още веднъж благодарим на изпълнителния директор. Нека го аплодираме.